Анта прогнози за приходите и разходите на парламента за финансовата 2017 година. Давам думата на докладчика за 4 минути. Господин Тарант, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Парите, разбира се, имат значение. Времето е пари, така че 4 минути са много ценни за мен. В парламентът това се знае, но може би не, не се знае от всички европейски а, граждани, а именно триъгълника, генералния секретариат, бюрото и а, комитета. И Докладчикът навигира между тези три върха съгласно прави, правилника които стрикно могат да определят времевите рамки за дискусиите, които може да би са понякога прекалено кратки. Въпреки това обаче има и други играчи, като Европейската комисия, която правилно очаква Европейския парламент да спазва сроковете. Ако един доклад трябва да се приеме утре на пленарно заседание, трябва да го изпратим по-късно, отколкото никога. Второто очакване е, че има много междуинституционални споразумения, джентлменски споразумения, прогнози, очаквания и така нататък, които са приети поколения преди нас. И те наистина отразя, се отразяват върху резултатите от нашите преговори по бюджета, защото не може да се отиде отвъд тази сума или пък да се намали конкретна сума, дори когато това се счита за необходимо. От лична гледна точка трябва да отбележа, че това е най-трудният аспект при изготвянето на този доклад. Въпреки това, благодаря на гъвкавостта на много генерални директори, на много служби в парламента, секретариати, генерални секретариати, ръководители на различни политически групи, акредитирани асистенти и не на последно място координаторите и докладчиците в Сянка и председателя на комисията. Благодаря на всички ви. Тук сме, изправени сме тук и докладът е готов противоречивите си желания, желанието за економии извън европейските институции и управлението на доброто функциониране на парламента са разгледани в някои много разгорещени консултации и дискусии. Наистина се търсеше и се намери в голяма степен компромис и това е резултат от демократичното желание на комисията по бюджети. И аз съм воден от желанието за демократичен вод. Ето защо препоръчвам на членовете да гласуват за. Има един древен проблем, а именно вътрешното интернализиране на транспортните услуги. Комисията по бюджет дискутира този въпрос, както и бюрото докладчикът трябваше да задели резерв. Това означава, че ще се върнем на въпроса по-късно, през есента или по-късно, за да определим на базата на различни данни дали трябва да отпуснем допълнително средства или да ги намалим. Като гледам приложението към доклада, условието отпуснато по осмотрение на бюрото, това не отговаря на споразумението за помирение. Освен това, според мен, това противоречи и на самия правилник. Ще видим как можем да отстраним това нарушение и искрено се надявам, че няма да се наложи и аз да добавям нещо негативно. По-положително ще отбележа, че преводаческите услуги и службата за преводачески услуги са разработили инструмента а, с Google Translate, който работи на 28 езика и спестява доста средства. Освен това, разбирам, че има желание за оптимизиране на данъците. Ето защо предлагам да се правят доброволни вноски в бюджета към институциите и по този начин ще се разбере връзката между заплащане на максимални а, високо данъци и запасване на средното ниво на заетост. В заключение, госпожо председател, радвам се, че една такава инициатива за по-прозрачното докладване на разходите зеленотните обществени поръчки и по-ефективен транспорт бяха включени в този доклад. И така отново благодаря на всеки, който участва в то, това много трудно начинание. Надявам се, че ще приемем доклада утре. Благодаря ви. Благодаря ви. Две минути за господин Рубек. Благодаря, госпожо председател Магинес. Искам да благодаря на колегата Тарант като докладчик по този въпрос. Е, ние заехаме добра, уравновесена позиция спрямо бюджета за 2017 година. Ние успяхме да се споразумеем за един бюджет, който беше намален от държавните и правителствени ръководители с 4%. ние от парламент също се опитахме да бъдем колкото може по-пестеливи в изразходването на средствата на данакоплаците и намалихме някои и административни разходи на 19,7%. Това е уникално. Не мога да си спомня през последните 8 години да сме имали а, подобно а, нещо. С добавката а, за сигурност а, е, увеличението е 0,6%, т.е. доста под е, прогнозната инфлация, която се очаква на 1,4%. Бюджета като цяло е много е, економичен. Искам да помоля обаче всички колеги е, да се възползват от индивидуалните възможности за економии, с които разполагат, защото е, има много места, на които са заложени горни граници. Няма няма нужда да работим на горната граница. Хубавото на този Европейски парламент е, е че отделните му членове са изключително отговорни по отношение на е, разходите. Е, мандатът е свободен и ни дава свобода за действие и решение. Благодаря за една минута господин Данано. Благодаря. Също искам да благодаря на колегата Тарант, който се вслушваше в докладчиците в Сянка. Затова имаме добър доклад. Работихме в къси срокове и в условията след атаките в Брюксел. Мисля, че това, което се предлага за бюджет 2017 е балансирано, разумно В рамките на бюджетната процедура можем да се поздравим, че сме намалили текущите разходи, също разходите за езиковото многообразие, въвеждането на ирландския език също се отразява на бюджета. Настояваме за строго разграничение на инвестициите и разходите за функционирането на парламента, оперативните разходи. Необходимо е отблизо да се следят средствата за оперативни разходи и да се следят също и инвестициите, които да се предвиждат своевременно в бюджета. Благодаря господин Торвалц за една минута. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на следващо място и на докладчика, моя приятел, разбира се, Индрек Тарант – Процесът, свързан с прогнозите за приходите и разходите за 2017 година, меко казано, беше много интересен. Беше прозрачен или трябваше да бъде прозрачен. Понякога вярваме, че политиката като цяло и а, приходите и разходите трябва да бъдат а, прозрачни или поне това се твърди. Истината обаче е, че бюджетът на парламента е не толкова ясен до такава степен, че, тя, че то е неприемливо. Има много структурни проблеми. Няма разграничение между инвестиции и текущи разходи, няма подробна информация за това как извънредни разходи се използват в реалността, няма контрол за това как различни бюджетни пера се използват отвъд първоначалните намерения заложени в бюджета. Това, се отразява, това беше отразено още през 1994 година. Себастиан Брент е роден в Страсбург 1457. През 1497 той публикува книга наречена Пътя на един кораб, който пътува за Нарагония и много често той се третира като на базата на информация, която се подава на парче. Решихме да гласуваме против това досие утре. Не можем да бъдем част от екипаж на кораб, за кораб, който не, не знае как ще се навигира в открито море. И ето защо смятаме, че има намаляване на доверието в Европейския съюз и бихме искали това да се отстрани. Искаме по-голяма прозрачност и това ще стане през месеците до окончателното гласуване на бюджета през октомври. Благодаря ви. Благодаря. Сега минута и половина за господин Омърже. Благодаря, госпожо председател. Аз също бих искал да поздравя Работата на докладчика не беше лесно. При разработването на бюджета ние имахме три изисквания. От една страна да се защити демокрацията в е, Европа, от друга страна да се справим с проблемите, свързани с сигурността и на трето място да дадем пример. Що се отнася до това да дадем пример, мисля, че можем да направим още повече. Има някои разходи, които не са полезни. Имам предвид, в частност, а, а, обновяването на някои офиси в парламента, както и транспорта за депутатите. Но важното е другаде, а именно във възможността да се засили законодителната възможност на Европейския парламент в полза на демокрацията. Аз не разбирам съкръщенията, които се правят по отношение на писмения превод, след като е постигнато единодушие в нашия екип да се запази да се запазят предвидените за тази цел бюджетни кредити. Освен това се предвижда да се премине към превеждане на документите и на ирландски язик. Надявам се това да стане в най-скоро време. Благодаря господин Фернандеш за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Поздравления за докладчика. Е, искам да изтъкна още веднъж огромните усилия, които той е, е, положи за изготвянето на доклада. Европейския бюджет е инвестиционен бюджет. Голяма част от него отиват за инвестиции и само малка част за разходи. Ние трябва да защитим интереса на гражданите, изготвяйки достойно законодателство с високо качество. също и по отношение на техническите и човешките е, е, ресурси, по отношение на многоязичието и сигурността на хората, които работят е, тук. Ние трябва да направим всичко необходимо за постигане на високите ни цели. Това трябва да направи бюджета. Ето защо той трябва да бъде ефективен а, и да предвижда достатъчно средства, за да можем да се справим добре с предизвикателствата, пред които се изправени. За това аз ви призовавам да гласувате за този доклад. Той не е идеален, а, но е най-добрия възможен. Направили сме възможно най-много за економията и доброто изразходване на Сарацо. Господин Вати за една минута. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да се спра на няколко аспекта в бюджета. На първо място благодаря на докладчика и на всички, които участваха в изготвянето му. Смятам, че работата, която свършихме в парламентарната комисия и във всички групи, наистина позволиха да се заложат повече спестявания, отколкото биха се очертали в противен случай. Мисля, че разходите, отредени за сигурност, не само по отношение на нашата собствена сигурност, но и за тези, които работят в парламента, не само членовете на парламента, но и на персонала на парламента, разходите в тази насока са много важни. Но когато говорим за сигурност, не бива да оправдаваме никакви разходи. Мисля, че това е прекалено в връзка с мерките, които бяха взети. Мисля, че има проблеми с това да се уверим, че нашите граждани разбират, че имаме бюджет, който е добре балансиран и отговаря на техните нужди. Мисля, че не сме постигнали това. Благодаря. Благодаря. Една минута за господин Бенито. Благодаря, госпожа председател. Аз не съм доволен от начина по който беше изготвен този бюджет. Законодателните правомощи на парламента са ограничени и без друго. Разполагахме само с ограничено време, за да реагираме. Има криза в Европейския съюз. Държавите членки трябва да осъществяват економии. но тук се живее малко по-нашироко. Използват се билети бизнес класа и други. Нека да ограничим малко разходите, да подновим искането за едно единствено седалище на парламента. Така ще се спестят а, милиони евро годишно. Минута и половина сега за господин а, Ческовски. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, ще повторя казаното вече. На първо място, благодаря за доброто сътрудничество на докладчика и докладчиците в Сянка. Но сега искам да споделя една оригинална идея, която не беше споделена тук днес. Може би не осъзнавате, това до момента. Но Европейския парламент става все по-важен в резултат на това, е и изложена по-голяма заплаха. Ето защо в бъдещия бюджет не само трябва да гарантираме достатъчно бюджет за сигурност, но също така трябва да предвидим гъвкавост за въвеждането на мерки извънредни мерки, които бяха необходими и тази година няма логика да обсъждаме то, колко ефективно е или не за пътуването между Брюксел и Страсбург. Опасявам се, че това е факт, който трябва да приемем. Европейския парламент не разполага само с една или две сгради. Имаме три сгради, за които трябва да гарантираме необходимата сигурност, така че всички, които работят в парламента, да бъдат наистина предпазени. И ако обсъждаме колко средства ще се спестят, ако отпадне една от тези сгради, не мисля, че това трябва да се обсъжда защото обсъждаме само разходите и приходите и баланса, но най-важното тук е колко ефективно се разходват средствата. Смятам, че всички ние трябва да е, ефективно да използваме средствата. Благодаря една минута за господин Маника. Важане колеги и колеговия. Госпожо председател, уважаеми колеги, когато се изготвя бюджет, това е доста трудно. Това не е просто умножаване на миналогодишния бюджет по някакъв коефициент. Защото ако само се умножава по коефициент, е, е, картината се изкривява. Миналата година инфлацията беше по-ниска, отколкото я прогнозирахме в началото. Това обаче не беше взето предвид в бюджета и мисля, че можем да направим нещата по по-добър начин. Мисля, че през следващото гласуване трябва да изградим нашия бюджет според истинските ни нужди, да предвидим в него е, необходимите функции. Господин Дорфман за минута е повен. Благодаря, госпожа председател. Искам да благодаря на докладчика, докладчиците всяка, защото мисля, че имаме солиден резултат, зад който можем да застанем. За една институция като нашата е важно да се видят двете страни. От една страна гражданите искат да боравим добре със средствата и мисля, че тук има възможности, например при пътуванията на делегациите. Трябва да помислим а, колко души да пътуват, от какви езици имат нужда. Изобщо има потенциал за економи. От друга страна обаче, смятам, че трябва да бъде гарантирано и качеството на парламентарната а, работа, а именно да има достатъчно финансиране за нашите сътрудници, за политическите партии, а, за части. в нашия бюджет са предвидени достатъчно средства за парламентарната общност, на която съм председател, защото ние допринасяме за демократичната воля, за демократичния дебат. В този смисъл мога изцяло да подкрепя настоящия бюджет. Искаме се това да бъде отразено и утре по време на гласуването. Благодаря. Минаваме на спонтанните изказвания. Господин Негреско. Благодаря, госпожо председател. Доклада за разчетите за бюджета на Европейския парламент за 2017 година представлява един балансиран подход за средствата необходими за функционирането на парламента. Важни мерки, които бяха предложени за повече прозрачност и ефикасност са отчетени. Публикуването на бюджета на вебсайта е проява на воля да дадем възможност на гражданите да разберат по-добре за какво става дума. Ние трябва да подкрепим един силен парламент, парламент, който взаимодейства с гражданите и той няма, не трябва да е само в Страсбург и Брюксел, а да се усеща неговото присъствие навсякъде в Европа. Не считам, че трябва да се задълбочават разликите между държавите членки. Има някои ограничения, които са наложени на източна Европа, което означава, че означава, че работещите там получават по-низко възнаграждение. Господин Мораес има думата. Благодаря, госпожо председател. Разходите, предвидени за парламента, отразяват основната ни цел, а именно подобряване на сигурността и киберсигурността. За това бюджета трябваше да бъде увеличен с 3,9% в сравнение с 2016 година инвестициите за сигурност и киберсигурност са предвидени в размер на близо 37 милиона евро. Трябва обаче да се направи е, списък на мерките за е, е, сигурността, Т.е. всяка година трябва да се проверява бюджета, за да имаме прозрачност както при приходите, така и при разходите, във всяко едно отношение. Госпожа Благодаря, госпожо председател. На първо място благодаря на докладчика по този доклад, господин Тарант. Също така искам да насоча вниманието ви към приоритетите на Ирландия и факта, че се оказва подкрепа за ирландския език. Наистина е много важен нашия език. Той трябва да бъде насърчаван и трябва да бъде на същото равнище, както и останалите официални езици на Европейския съюз и успяхме да изпратим послание колко важна е, важен е нашия нашата самоличност и как трябва да се отчита това в институцията. 3,7 милиона евро ще бъдат отпуснати за тази цел, така че да можем наистина да започнем процеса по набиране на служители за предоставяне на езикови услуги. Надявам се, че в бъдеще ще имаме възможност да се възползваме от ирландски език. Борила съм се за езика и се надявам, че тази услуга ще бъде представена напълно. Господин Вигас, Eh, registamos <clears throat> neste relatório a importância de sermos eficientes no uso dos recursos. В доклада ние отбелязваме, че има призъв за ефикасност, за прозрачност при разходите. Трябва да има оптимизиране на процесите, не трябва да се допуска дискриминация или изключване. Сигурността е важна но ние трябва да превръщаме този парламент в крепост или в затвор. Важен е също и въпроса за персонала, ако парламента иска да играе по-голяма роля. Считам, че парламента трябва да даде пример по начина, по който се отнася към собствените си служители. Благодаря. Сега давам думата на докладчика господин Тарант. Благодаря, госпожо председател. Е, дебата беше интересен е, и важен. Е, изказванията отразяват позицията. Както казах, А, ние сме готови да приемем демократичния резултат от а, гласуването. Това е доклад, който търси компромис между различните институции, политически групи, личности, е, Имах щастието да работя с много силни интересни личности. Има много неща, които могат да се критикуват, успорват, но с това разполагаме за момента и утре ще бъде гласуването. Нека да гласуваме и да видим какво ще стане. Благодаря. Благодаря ви с това дебат по тази